Bueno, buenos días a todos. Добър ден на всички. Продължаваме с заседанието на комисията. Тук ще приключихме заседанието на координаторите. Втора точка – приемане на дневния ред. Вие получихте миналата седмица първия вариант, обаче докладчика и докладчета в сенка помолиха да има едно заседание и да се отложи гласуването по доклада. И за това точки 10 и 11 от дневния ред с и точка 11 размяна на мнение с представител на комисията. трябваше да бъде проведен сутринта, но сега ще се проведе след обяд. Thank you, President. The proposal was... Благодаря ви. Предложението беше да отложим за 4 ноември гласуването. Благодаря ви. Добре. Няма проблем. Не знаех за дата, просто ми беше казано, че трябва да се отложи гласуването, като се постигне окончателно съгласие, но така или иначе има отлагане. Госпожа Лован, благодаря ви, господин председател. Бих искал да ви помоля да позволите на правните служби да представят своето становище, което получихме едва с нощи. Става дума за споразумение за партньорство в областта на рибарсовски рибати, за което ще гласуваме веднага. Мисля си, че би било много ценно за тази комисия да изслуша правната служба по този въпрос, за да можем да зададем въпроси и след това да вземем решение за това как да гласуваме по това споразумение. Bien, una, solo una cuestión. Lo que está... Okay говорите за това да добавим нова точка в дневния ред. Всички са получили доклада, прочели сте доклада и сте имали възможност да се запознаете с заключенията. Ако преди гласуването можем да имаме малко време за въпроси и обяснения или вие говорите за отделна точка в дневния ред, защото това са две различни неща. Госпожа Родос. Искам да кажа нещо по гласуването. Ако правилно съм ви разбрала, господин председател, ви предлагате да имаме гласуване, след като се постигне съгласие. Но това е доста сложна процедура. Трябва да определим дата, така че да бъде постигнато съгласие, защото иначе никога няма да бъде решен проблем. Затова предлагам наистина да се придържаме към датата 4 ноември. Изобщо не съм предлагал нищо подобно, так обратното. Що се отнася до Кирибати, то ние постигнахме съгласие и нашето решение беше да отложим гласуването на последното заседание – и споразумението ни беше, че ако постигнем съгласие днес, ако имаме правно становище, ще имаме гласуване. Госпожа Льовен предлага дебат по доклада. Затова и зададох въпроса. Дали тя иска да се включи нова точка в дневния ред, а именно да имаме обсъждане на въпроса преди гласуването или просто смята, че може накратко да обменим мнение по този въпрос преди да гласуваме. Благодаря, господин председател. Предлагам да изслушаме накратко обясненията на правна служба и всички депутати, които имат въпроси по този въпрос, да могат да го направят преди да преминем към гласуване. Госпожо Фрага. Благодаря. Ние очакваме гласуването. Доколкото знам, трябва да гласуваме веднага. А що се отнася до правния доклад, всички сме го видяли, всички сме го изчели, надявам се и можем да си извлечем и нужните идеи. Този юридически доклад не казва нищо особено относно нашето заседание. Тоест, ако депутатите са изчели този доклад, е, мисля, че биха могли да гласуват без проблеми. Ако има дебат, добре. Но нашата група няма нужда от обяснение. Бихме могли веднага да гласуваме. Господин Санчес, преседам. Благодаря, господин председател. Решихме да гласуваме днес и в работната група на социалистите, преди да получим доклада, постигнахме споразумение. Поискахме да можем да проведем някаква дискусия преди самото гласуване. Бяха представени няколко точки, но като цяло сме съгласни. Госпожа Рогиз, смятам, че е, можем да дискутираме днес и гласуваме днес. Няма никакъв проблем. Но аз говорих за риболова в дълбоки води. И бихме желали по тази тема да гласуваме на 4 ноември. Господин председател. Момент, казва председателя. Господин Дейвис. Господин председател, казаха ми, че документът е бил раздаден вчера. Как? По имейл или на ръка? Защото аз нямах никакъв шанс да прочета този документ. Не съм го получил. А, господин Дейвис, а, вижте, не бива непрекъснато да променяме критериите. Решихме единодушно, че ще имаме доклад становище. Нека да довърша. Без значение дали има доклад или не, ще има гласуване. Този доклад пристигна вчера към 5 часа след обед. Беше изпратен по имейл. И доколкото знам всички, абсолютно всички членове на нашата група са го получили, така че всички сме на равни начала. Председателството също не го получи по-рано. И искам да кажа, че споразумението беше следното. Без доклад или не, точката трябваше да бъде гласувана днес. Господин председател, казахте ни, че трябва да бъдем тук 9.30 и че ще има гласуване. Това е по дневния ред. Хайде да започнем да гласуваме без повече дебати. Благодаря. Вижте, извикахме ви за всичките точки от дневния ред, не само за гласуването. А първата точка е одобряване на 10-дневни реда. Ето така работим. No voting, Нямам възражение, господин председател, но искам правната служба да каже а, своето становище. Дали можем да приемем това становище или не? Господин Стивенсън. Uh, Аз съм съгласен с е, господин Хигинсън. Аз е, е, внимателно прочетех доклада, като че ли няма тук противоречие с предишните информации, която сме по решавали. ако правната служба каже не, тогава всички ще започнат, разбира се, да задават своите въпроси. Аз имам много важна среща в 10.30, така че очаквах да приключим с вота до тогава. Така че ние изискахме този доклад, прочели сме го, сега да гласуваме. bien pues ya está debatido el tema en todo Председателя, добре. Решено. Приехме дневния ред в сегашния му вид. Е, нямаме никакви допълнителни точки, които предлагаме, така че ще се придържаме към него. Дневният ред е прият. Мога ли да приключа? Може би ще отговоря на въпроса ви преди да сте го задали още. Аз се възхищавах на начина по който вие всъщност отговорихте на господин Хигинс. Наистина по много един демократичен начин отговорихте. Така трябва да направим. Госпожа Левин пожела да имаме разисквания. Аз я подкрепих. Е, Крис Дейвис също. Следователно. Не можете да кажете, че не е възможно 10 е, минути да отделим за дискусията в комисията по този въпрос. Само 10 минути са ни нужни да решим, а сега вече 10 минути говорим дали изобщо да разискваме или не. Председателя, госпожа Родост, аз бих разрешил този въпрос, ако ми бяхте е, дали тази възможност. Имаме пред нас дневния ред е, със съответните изменения, прият. И сега ще разгледаме ще отпадне дълбоководния риболов и ще имаме обмен на становище преди да гласуваме за Кирибати. Съвсем кратко, вие казахте, че подкрепяте това социалистите, АЛДЕ, зелените, значи сме мнозинство. А, сравнение с НП, също така становището ЕКР. Съвсем накратко ще обменим становищата си. И няма да обяснявам обаче правното становище. Ако желаете да го прочетете, запознайте се с него, но можем да уточним някои въпроси, които биха възникнали по него. Така ясно ли е? Няма да разискваме а, и обясняваме доклада. Ако желаете да го прочетете, добре. Ако не, не ваш проблем. Следваща точка. Lo he hecho en, en, en coordinadores, pero les habrá llegado una invitación a un seminario sobre puesta en marcha y aplicación de la. Покана за участие в семинара по общата политика в рибарството. Всички вие сте а, поканени, плюс асистентите, разбира се, ако желаете. Пета точка. Отложена е. И сега преминаваме към шеста точка. Една минутка за уточнение, ако желаете. Има ли желание някой да се изкаже преди да гласуваме Карибати? Господин Дейвис, благодаря. Аз току-що прочетах трите абзаца в край и не ги разбирам от доклада. Може ли да бъдат обяснени от господин Хигис, тъй като той е готов да гласува по този въпрос. Бих ли разтълкувал? Тук е, няма е, камера на представителите, така че тук няма да говорим за е, адекватност и неадекватност на законодателя. Нека тук да ни обяснат точно с какво имат предвид. Не разбирам този правен език. Много моля някой юрист да ми го обясни. Какви биха били последствията? Тук дойдох с желание да гласувам за това а, споразумение. Сега ще гласувам против, защото не съм неясно какви са последствията от него. muy bien, pero en todo caso, la lectura o lo que entendamos cada uno de lo que leemos, para eso tenemos Разполагаме тук с участието на експертите, асистентите, които ще ни помогнат да тълкуваме правните становища. Вие може да четете както желаете, госпожа Родост. Аз имам един конкретен въпрос. Не искам да екстраполирам тук, но Що се отнася до правната служба? Въпросът е дали това са наистина правни ем, заключения, за да можем да ги подкрепим. Или нещата все още не са съвсем ясни. Всичко зависи от изпълнението. Това искам да зная преди да реша. Госпожа Левен. Благодаря исках да кажа по отношение на господин Хигинс. Обърнах се към секретарията да включа тази тема в дневния ред, но председателят искаше по този начин да подходим. Сега въпросът ми към правната служба. По европейски съюз и мерките 2012 за опазване и съхраняване, които не са в протокола, как всичко това ще бъде включено в съществуващия протокол? Защото в сегашния вид тук всъщност има едно противоречие относно задълженията на договорните страни. servicio jurídico, yo le ruego que no nos explique el informe que hemos. Може ли правната служба да обясни, да даде този отговор от правна гледна точка? Благодаря. Ще отговоря на двата въпроса на госпожа Леви и на госпожа Родес. Относно въпросът беше за тълкуването на протокола от правна гледна точка, дали е адекватно, законно. Отговорът е в писмото, което беше изпратено. Ние заключаваме, че протокола сам по себе си може да бъде напълно зачетен от правна гледна точка. Точка 37 от нашия текст това. И а, тълкуването може да бъде съгласно настоящите мерки за опазване. Това е а, по досие 2012-1. Имаме също подобно становище в параграф 19, където се казва, че риболовните възможности трябва да бъдат изградени а, в, в рамките на мерките, установени от Европейския съюз и Комисията по опазване на ресурсите. Старото подобно становище от 2008 година беше вече а, устаряло и затова беше заменено от това. А, госпожа Левен попита как това становище от 2012 е номер едно за, опаз... за мерките за опазване може да бъде включено в а, протокола и как да бъде тълкувано в а, параграф 32 и 35, както и в заключенията Б и С, казваме, че протоколът може да бъде а, сключен, като Европейския съюз ще полага усилия, за да е сигурен, че практиката на Кирибати спазва мерките за управление и опазване на морските ресурси, а, така както го изискват международните морски закони имаше въпрос относно прилагането на практика на протокола, дали тези условия могат да бъдат наистина спазени. Тук комисията би трябвало да поеме своите отговорности. Благодаря. Благодаря. Сега ще дам думата на комисията за една минута. Няма нужда да влизаме в подробни дебати. Просто Искам да, да чуя. Благодаря, господин председател. Според нас това не противоречи отказаното от комисията на предишния диалог за Кирибати. Когато изчетете заключенията на доклада, става ясно, че риболовните възможности, които са посочени на страница 8.c и параграф 38, относно съоръжения, сейнери и отговарят на мерките за опазване. Това ни казват и Кирибати много пъти. в протокола, където се казва, че има референтни тонажи, това не се прилага директно, а се прилага като тези референтни тонажи се превръщат, се преобразуват в а, техни референтни тонажи. Това е точката, която исках да, да кажа. А, тук говорим за мерки за опазване. Има такива, които са въведени преди и които са въведени след а, с подписването на протокол. Но първите, които бяха включени първоначално през 2011 е 01, а, ви моля да ги прочетете и да ги разгледате. Благодаря. Благодаря, казва председателя. А сега нека да положим на гласуване протокола Европейски съюз Кирибати. Всички ли си имате картите за гласуване? Добре. В такъв случай можем да започнем. Коменца. Cierra. Гласувайте. Край на гласуването. Нещо не е, функционира. Почваме отново. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Апробада. Приема се. Изменение 3. Моля, гласувайте. Социалистите tienen uno Социалистите е гласуват с един по-малко. Край на гласуването. Приема се. Четвърто изменение. Моля, гласувайте. Апробадо. Добре. Край. Край на гласуването приема. Моля гласувайте. Rejected. If it's rejected, no. Approved. 5 y 6. Comienza. Cierra. Моля гласувайте. Bueno, volvemos otra vez a ver si Comenzamos con el punto eh, enmiendas 5 y 6. По 6 и 7. 5 и 6. Моля гласувайте. Край на гласуването. Сега ще гласуваме целият текст. Моля гласувайте. Не знам какво не функционира. Машините ли? Тези, които гласуват ли? Моля, гласувайте. Приема се. А сега следваща точка. Господин Дейвис, бихте ли дали резултата? 18 за, 3 против, няма въздържали се. Моля, моля, гласувайте. А, ням, извинявайте, приема се. А сега докладът на е, госпожа Тома. Компромис едно. Моля, гласувайте. Край на гласуването приема се. 69-то изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Започваме отново. Не, нещо не функционира. Вижте, можем да гласуваме и с дигната ръка, но ако машините функционират, би било по-бързо. Нека да гласуваме. Приема се. 70 за. Моля, гласувайте. Отхвърля се. 71. Моля, гласувайте. Господин председател, има някакъв проблем. Нямаме светлина на машините. Добре, 71 гласуваме отново. Край на гласуването. Приема се. 72. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 18 против, 3 за. 73-то. Гласувайте, моля. Край на гласуването. Приема се. Добре, явно машините наистина не работят. Ще гласуваме с дигната ръка. 74-то. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърлят се. 75-то. За. Какво става сега? 74-то беше отхвърлено. Добре, ще го проверим с машините. Добре, гласуваме отново. Моля, гласувайте електронно. Край на гласуването. Отхвърля се. 75. За. Против. Въздържали се. Приема се. 76. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се.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 Отхвърля се. 78 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 79 за. Против. Въздържали се. Приема се. 80 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 81 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Компромис 2 за. Против. Въздържали се. Приема се. 87 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Компромис 3 за. В две части. Разделно гласуване. Моля, първо, първа част. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Втора част. За. Против въздържали се, отхвърля се. 94 кой е за, против, въздържали се, приема се. Компромис 23 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 4 за, против, въздържали се, приема се. 103 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 5 за, против, въздържали се. Приема се. 21. за, против, въздържали се. Приема се. 108 за, против, въздържали се. Приема се. 110 за, против, въздържали се. Приема се 23 за, против, въздържали се, приема се. 6 за, против, въздържали се, приема се. 112 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 7 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 25 за, против, въздържали се, приема се. 123 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 24 за, против, въздържали се, приема се. 134 за, против, въздържали се, отхвърля се. 135 за, против, въздържали се, отхвърля се. 139 за, против, въздържали се, приема се.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 152 за, против, въздържали се, приема се. 11 компромис, 11 за, против, въздържали се, приема се. 158 за, против, въздържали се, приема се. 303 идентично 159 за, против, въздържали се, приема се. 34 за,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 въздържали се, приема се. 46 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 17 за, против, въздържали се, приема се. 49 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 18 за, против, въздържали се, приема се. Измен 51 за, против, въздържали се, приема се.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 15 за, против, въздържали се, приема се. 64 за, 64 кой е за, против, въздържали се, приема се. И сега гласуваме по целия текст измененията. Моля, гласувайте. По електронен път, тъй като така ще бъде по-лесно. по-добре да имам електронно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отново ще трябва да направим електронното гласуване. Край на гласуването. И така, приема се с 19 души за, 2 против, няма въздържали се. Поздравяваме ви, госпожо Томас, приемането на доклада и приключваме с тази точка дневния ред. Преминаваме към следващата точка. И заменение на регламент 1224 за създаване на система за контрол на общността за гарантиране спазване на правилата на общата политика в областта на рибарството. Мисля си, че всички сте запознати с доклада. Той беше представен през март, през юли имахме обмен на мнение и сега госпожа Тома ще представи проекто доклада. Заповядайте. Имате думата и моля за тишина в залата. Благодаря, господин председател. Да, ще бъда кратка. Първо искам да напомня целта. Единствената цел на този доклад е а именно спазването и прилагането на Лисабонския договор. Вярно е, че има доста доклади, при, по които вече гласувахме, но за този доклад нещата са много важни, защото така или иначе, с новият политика по риболова имаме нов регламент за контрол, така че е по-малко полезно да, ако мога така да се изразя, да се опитваме да правим промени по същност в доклада. Тук просто синхронизираме с Лисабонския договор. Искам също така да наблегна на специфичният характер на контрола, свързан с делегираните правомощия, защото ако много пъти вече сме казвали, че делегираните правомощия всъщност са делегирани правомощия от парламента и контролирани, а, делегирани към комисията, но контролирани от парламента, и като се има предвид а, важността на тези делегирани правомощия, техния характер, ако няма последващ контрол от страна на парламента, бихме били в ситуация, в която не, нямаше да, да ги делегираме на комисията, щяхме да дадем част от това правомощие на комисията. По самия доклад можем да различим делегирани правомощи, изпълнителни правомощия и също съвместно взимане на решения. И а, си позволих, тъй като този последващ контрол позволява на парламента да уточни това, което очаква от комисията. Вижте, има много шум в залата, не мога да се концентрирам и да говоря така. Благодаря. Така казвам, че парламентът може да даде на комисията уточнения за това как мисли, че тези делегирани правомощия трябва да бъдат правени и осъществявани. Ще дам пример. Имаше добавки, предложени от мен в този доклад. Имаше делегирано правомощие, което комисията да може да освобождава някои кораби от този срок за дебаркиране, който е, е 4 часа. И, и това освобождаване днес по регламента за контрол, така както съществува в настоящия му вид, не взема предвид типовете кораби. Сметнах, че обема в случая с освобождаването може да бъде много добър и адекватен критерий. Например, ако имате да разтоварвате 100 тона риба, можете да им получите по-кратък срок за разтоварването спрямо, примерно, кораб, който има да разтоварва стотици, много повече от 100 тона. така че ето такива добавки направих. И в заключение, не, още две неща. А, предложих тази, това делегиране на правомощията да бъде за три години, но имайки предвид какво казахме за необходимият последващ контрол от страна на парламента по делегираните правомощия, предложих да имаме 9-месечен период преди доклада, който комисията ще направи, за да се оцени ефективността на приетите актове и правомощия във връзка с новата общностна политика по риболова. И накрая имаше един въпрос, след като изчетохме този регламент. Дадох си сметка, че има една санкция, която противоречи на Хартата за основните права. Тази санкция наказва в случай на, на нарушение не отговорника, било то капитана, било то собственика на кораб, а самия кораб. И тази санкция всъщност не наказва отговорника, а кораба. Такъв е случай с прекратяване на дейностите. В новия договор, към кой, който прилагаме лисабонизацията, хартата на основните права е приложена в, като анекс в приложението. Т.е. тя е юридически референтен документ. Не виждам как ще прилагаме синхронизация с Лисабон – която да е правилна и да имаме едновременно с това аспект в регламента, който противоречи на хартата, която е юридически документ от договора. Ето за това поисках от председателя и мисля, че и председ... координаторското заседание също разисква по темата, да, да видим как ще решим този проблем. Не искам, разбира се, това да парализира цялата процедура. Бих желала доклада да бъде гласуван и може би после бихме могли да нанесем корекцията. Не знам, не знам какво ще стане с този елемент, но ако може наистина да гласуваме днес този доклад, ще бъде добре. Благодаря. Благодаря. Никой не желая думата. А, не, госпожа Фрага. Заповядайте. Първо, благодаря много на а, госпожа Томас, докладчика, за нейния доклад. Може би не е толкова вълнуващ е, този доклад, колкото доклада на Карибати, но въпреки това Исках само да изразя своето мнение по този въпрос. Съгласна съм основно с госпожа Томас, но имам няколко коментара, които искам да споделя с вас. Изменение трето. Мисля, че тук можем да поставим под въпрос това изменение. Вярно е, че настоящият регламент от се позовава на малките съдове, и също става въпрос за приложимостта на правилата към малките съдове. Не зная дали можем тук да включим наистина тези условия за изключа... изключване, които вие предлагате. Да, бих искала да чуя докладчика какво мисли по този въпрос. Изключване от е, регламента, освобождаване. Това би трябвало да бъдат, е, според мене, актове за изпълнение, а не за делегирани правомощия. След това, що се отнася до стандартите или правилата в абзац С? Не съм сигурна, че това съответства на обичайната комитологична процедура. Шесто изменение по-нататък. Мисля, че по същество мога да се съгласа с направеното предложение тук, но често съм казвала в парламента, че трябва да подхождаме много прагматично и когато няма нужда от прекалено много подробности, да не ги е, предлагаме. А тук, мисля, че наистина е, става въпрос за хармонизиране на един регламент е, с Лисабонския договор. Би трябвало да е, разглеждаме нещата по същество. И според мен не тук му е мястото да преразглеждаме по такъв начин този аспект. Просто трябва да хармонизираме с договора нормите. И що се отнася до обема на съдовете? Не съм сигурен, сигурен дали мога да приема това, но мисля, че по-добре трябва да се обясни какво се има предвид. Осмо изменение – е, радвам се, че може да се запази инициативата на държавите членки, както сега съществува в регламента, но в този случай, за да бъдем последователни, трябва тук да е, бъде акта за изпълнителни правомощия, е, делегирани, прощавайте, не за изпълнителни. По-нататък, по отношение на научния комитет, мисля, че трябва да се позовем на него. Той трябва да бъде включен в основния регламент, въпреки че все още този въпрос не е в, а, в сила. Десето изменение. Има обосновка тук за заличаването, но тук по-скоро въпросът е свързан с регламента Обща организация на пазара, но то още не е в сила – Разискванията са в ход и въпросът за проследяемостта е много важен. Или трябва да заличим това, което вие предлагате, но това значи, че трябва да заличим доста разпоредби от ООП, или просто не трябва да обръщаме е, внимание тук на този въпрос. Необходимо е да направим нужните корекции в е, регламента за общата организация на пазара. 13. Изменение. Тук отново, както и предишното изменение, не влизаме наистина в изключително много подробности. Ние просто трябва да хармонизираме с Лисабонския договор, така че не съм съгласна и тук. 15-то изменение. Тук приемате а, предложението на комисията за комитология в рамките на съответния период от време и правомощите, които следва да бъдат делегирани. Но аз не съм съгласна с делегирането на тези правомощия. Тук трябва да бъде акта за изпълнение, според мен. 16-то изменение. Не съм против, но не съм сигурна дали е възможно от правна гледна точка. Ако делегираме правомощия на комисията, не съм сигурна, че парламентът може след това да осъществява последващ контрол. Ще ми бъде интересно да чуя становището на правната служба по този въпрос, възможно ли е или не. Може би и комисията може да отговори на един въпрос, който не разбирам в настоящия регламент се опитваме да адаптираме 1.2.24, т.е. цялата система за контрол. Бих искала да попитам точно какви последствия ще има от промените в този регламент върху 404, този регламент. Благодаря, госпожа Томос, за всичките усилия, които сте вложили в този доклад. Това беше всичко, което исках да попитам. Благодаря, госпожа Фрага. Госпожа Ромеро. Колега Фрага, поркен. Благодаря. Първо, благодарности към госпожа Фрага, защото тя предвиди много от нещата, които иска да кажа. Съгласен съм с общия подход, възприят от госпожа Тома и привеждането в съответствие с Лисабонския договор. Но аз мисля, че трябва да се придържаме към тази задача, именно привеждане в съответствие с Лисабонския договор. Искам да спрем няколко аспекта, най-вече изменение 3. Мисля си, че това е важно изменение, както изменение 6 доколкото ние сме загрижени, що се отнася до нас. Има важни аспекти, свързани с това, че това, което се предлага, надхвърля ключовата задача на парламента, именно да приведе регламента в съответствие с Лисабонския договор – и да гарантира по-добра последователност в рамките на цялата система. Сега по-подробно. Тук колегите предложиха конкретни неща, но мисля си, че с това се отваря котията на Пандора. Това, което мен ме притеснява, е, че този дебат може да не се води в подходящия момент. Предпочитаме да ограничим този дебат и е, да се ограничим до дадения Gracias, señor Romeva. No me ha pedido nadie más la palabra. La comisión quiere... Благодаря ви, господин Ромева. Не виждам други желащи. Може би комисията иска да се изкаже. Да, благодаря ви, господин председател. Първо, благодарности към госпожа Тома за доклада и предложените изменения. Мога да посоча, че комисията е съгласна с общата посока, предложена госпожа Тома за разделянето на делегираните и актове и актове за изпълнение. И тя е съгласна с тълкуването на комисията за това, кои въпроси следва да бъдат предмет на делегирани актове, а кои на актове за изпълнение. Смятаме, че като цяло нашата позиция съвпада с тази на докладчика. Госпожа Тома постави няколко въпроса, на които искам да се спра и след това ще отговоря на госпожа Фрага и на господин Ромеева. За комисията е много важно, много ясно да се определи, че ключовата и всъщност дори изключителната, единствената цел на този законодателство да, на този законодателен акт е да има привеждане в съответствие с Лисабонския договор. Не става дума за почва на дебат по същество, особено при положение, че тези въпроси по същество могат да подкопаят ефективността на системата за проверки и контрол. Нещо, което биха предизвикали някои от измененията. Да, разбираме изцяло, че парламентът иска да извършва контрол на правомощия, делегирани на комисията и от следващата година нататък, когато основният регламент по ОПОР бъде прият, ние ще имаме работна група, създадена по смисъл на член 46 на този регламент и тази работна група ще разпише много подробно как точно ще работи системата на контрол и по този начин парламентът ще може да има правото да контролира как комисията използва делегираните правомощия, така че работната група, създадена от комисията, която ще създаде комисия следващата година, ще има точно ясната цел, за да позволи Европейския парламент да може да се произнася и да извършва важната дейност по упражняване на контрол. Така че ние сме съгласни, че парламентът следва да има важна роля в тази сфера, но искам само да изтъкна факта, че вече сме създали тази работна група, която ще започне официално да работи следващата година и тя ще има точно тази задача и задачата е парламента да има активна роля. Още един въпрос, който бих искал да поставя – това е, че ще изготвим доклад за делегираните актове. Това е едно от измененията, които са били предложени. Мисля си, че все още твърдо е рано да докладваме за делегираните актове. И има няколко причини за това. Първо, има регламент за контрол, който е много нов и ще има много системи, които ще бъдат подменени чрез новите разпоредби. Не всички разпоредби за контрол ще влязат в сила незабавно. Ще трябва да се даде известно време, за да могат нещата да се задействат. И предполагам, че през 2015 година цялата система ще почне да работи. Така че ако имам задължение да докладваме преди 2015 година, ние смятаме, че това би могло да бъде малко преждевременно. И не смятам, че това е наистина добре обосновано изискване. Освен това, смятам, че това, което трябва да анализираме е целият регламент, а не само делегираните актове като част от него. Ние смятаме, че е важно комисията да анализира ефективността на действията. Съгласни сме по принцип, но смятаме, че неща трябва да бъдат направени по един по- широк начин и да се отнася до целия регламент, а не само до частта му, отнасяща се до делегираните актове. Разбира се, и тук също парламентът ще има важна роля. Дали бих могъл също така да спра на въпроса, свързан с изменение 13 и системата за точки. Това е един нов елемент в регламента за извършване на проверки и контрол. Както вече казах, в момента те първа започват много държавите членки да внедряват тази система и има места, на които системата вече се прилага. Има места, където все още се извършва процес на преход към новата система. И предвид това, че има процес на преход към новата система, смятаме, че не е разумно да има разпоредби, които са като това е предложение на докладчика. Това определено ще подкопае ефективността на системата. Ние смятаме, че трябва да се прилага системата за точки не само до собственика, но и до капитан на кораба. Съгласни сме с госпожа Тома, че трябва задължително всички разпоредби да съответстват на хартата за основните права. Абсолютно сте прави за това, но ние смятаме, че прилагането системата от точки само до лицето, което е притежател на кораба, не е срещу картата за основните права. Мисля си, че този важен момент трябва да бъде обяснен тук. Системата от точки е замислена така, че да възпира неправомерните практики, но не само на капитана, но и на собственика на кораба. Много често знаем, че човекът, който притежава разрешително за извършване риболов, започва да извършва неправомерни практики. Така че чрез системата точки искаме да възпираме неправомерните практики и от капитана, и от собственика на кораба, и собственика на разрешително за риболов. И ако ми позволите, още едно-две неща, за които говореше госпожа Фрага. Научния и технологичен и технически комитет. Мисля си, че идеята за този комитет трябва да бъде включена тук. Въпреки, че комисията не би искала този комитет да смята за изключителен, единствен източник на научни знания и субект на научни консултации. Ние смятаме, че трябва да се възлагат научните изследвания, за това е, е, необходимо да се разшири обхвата. Не може само този комитет да предлага доклади. Разбира се, този комитет извършва много сериозна дейност за комисията. Ние разчитаме на тяхната дейност, но също така трябва да отговорим на изискванията на законодателството, именно да осигурим разнообразни източници на научни познания, научни факти. И що се отнася до общата организация на пазара и съответния регламент, двата са законодателя съгласиха, че в рамките на регламента за общата организация на пазара ще бъде внесена декларация до комисията и в тази декларация комисията ще бъде призована да внесе необходимите изменения, когато това е необходимо, като цяло това е по същество делегиран акт, т.е. става дума за нещо, което е обхванато от регламента за общата организация на пазара. Вече е обхванато, т.е. това е делегирано правомощие, дадено на комисия, за да може комисията да поеме инициативата по въпросите. Много ви благодаря, е, господин Пенес. По този начин приключваме обсъждането. И сега госпожа Тома има думата. Благодаря. Надявам се, че всичко си записах. Може да съм пропуснала нещо по забележките. Извинявайте, ако е така. Но ще имаме възможност да говорим и двустранни начала, и после с докладчиците в сянка. По изменение 3 и 4 има изменение, свързано с предложението на комисията, защото първоначалното предложение беше двусмислено. И може да има много тълкувания, просто текстът беше преформулиран, за да няма такава двусмислица. Така че не е кой знае каква промяна по същност. По изменение 6 е, и 7 отново е, относно делегираните правомощия, парламентът трябва да може да уточни смисъла на това делегиране. За това имаме изменение 7. Обясних го за обема на разтоварването. И а, времето за уведомяване може чрез делегирани правомощия от страна на комисията да бъде намалено, но на този етап до сега единственият критерий беше типа кораб. Аз помислих, че ако има и малък обем а, риба, която ще се разтоварва, може да бъде също критерий. Същото въжи и за а, регистрите. А, това е по изменение 6. Колкото по-малки са обемите, толкова по-малко е евентуалната възможност за грешка така че може да има повече толерантност към тези малки обеми разтоварване. Сега изменение 10 и изменението по научните данни. Да, очевидно. Или взимаме предвид старият регламент, или новият. Трябва да има съгласуваност. И тук се обръщам към комисията, защото аз откривам, че няма да има преразглеждане на документа преди 2015, т.е. ще има един документ за контрол, който ще се базира на един стар регламент, базов регламент, трябва да има един вид арбитраж между нас. Не може по един такъв член да се вземе стария регламент, за който да въжи, а по друг член да се вземе за, за база новият регламент. Трябва да се споразумеем между нас, както и с комисията, за адекватната съгласуваност. Отговарям тук на въпроса на госпожа Фрага и призовавам комисията. Относно оценките. Запазвам си най-хубавото. Изменение 13 и 14 са накрая. Но сега по оценките. Извинявайте, но в договора ролята на парламента е да контролира делегираните правомощия. Защото този контрол, последващ контрол е част от задачите на парламента. Без значение дали ви харесва или не, това е. И ние трябва да намерим начин на контрол, който не е както днес, да се ограничава само до изпращането на мейли и до въпроси тук и там в е, колуарите. Така не бихме могли да имаме качествен контрол. Смятам, че трябва да имаме един глобален доклад по е, делегираните промощия в регламента контрол на 3, всеки 3 години приблизително. Смятам, че това не е свръхизискване спрямо нашата отговорност за последващ контрол. Разбира се, бихме могли и да разискваме на ново условията. И накрая по изменение 13. Това не е въпрос по същност. Не, ще обясня защо. Това е чисто адаптиране към Лисабонския договор. Защо? Защото преди Лисабонския договор хартата на основните права не беше добавена като анекс към договора. А сега, откакто влезе в сила Лисабонския договор, тази харта е присъединена към договор, т.е. тя е част от договора. И следователно, всеки регламент, който гласуваме, трябва да бъде съгласуван и да спазва тази харта. Господин Пенес, аз не казвам, че в настоящия си вид този член противоречи. Не, не твърдя това. Смятам, че има проблем, защото не отговаря на факта, че трябва да има един отговорен, един отговорен, на който да се наложи санкцията. Не казвам, че трябва да е непременно собственика на кораба. Споделим напълно анализа, който вие направихте в случаите, когато а, собственикът на кораб като оказва натиск върху своите служители, ги подтиква към незаконен риболов, но не може да се генерализира така. Не можете да кажете, че систем, системно собственика на кораба е отговорен. Така че има случаи, когато той не е отговорен, а вие го правите отговорен. И за това тук се прилага хартата. Той не винаги трябва да е отговорен. Затова говорим за лисабонизация. Тоест, Лисабонският договор се прилага в цялата си сила, включително и с хартата. Въпросът е да знаем, тъй като до сега този въпрос не е бил повдиган, ако има един член, който противоречи на договора, дали чрез лисабонизация ние можем да го коригираме. Това е моето юридическо становище. Разбира се, ще трябва да се допитаме до юристите по тази тема. Не искам този юридически анализ да забавя гласуването на доклада, може би може да се направи корекция в последствие. Може би преди гласуването в пленарна зала. Не съм особено свикнала с процедурите на парламента, за да знам какви са всички възможности, но като докладчик по лисабонизацията, считам, че е невъзможно да не хармонизираме тази точка с договора. Защото в момента тази точка не е хармонизирана. И се обръщам към председателя на комисията и го питам какво можем да направим, в какви срокове. Но тук става въпрос за чиста лисабонизация, чисто синхронизиране с Лисабонския договор. Благодаря. Ще се върнем отново по-късно на тази тема. Други проблеми? Не, няма. Добре. Крайният срок за измененията 28 октомври до обяд. Благодаря. А госпожа Телмас, имате. Да, Имам искания за удължаване на крайния срок за измененията. А, не, не, извинявайте, 28, да, да, да, правилно, това е. Да, е, този срок вече е удължен, беше 21, сега 28. Продължаваме към девета точка от дневния ред. Регламент в областта на рибарството и здравето на животните във връзка с промяна статута на майор по отношение на Съюза. Este UE de julio. Този доклад беше даден на групата Обединена левица през юли. Жал Ферейра е докладчик. Какво ще направим днес? Днес ще изслушаме становището на комисията, след което ще разискваме първоначално за първи път темата. Имате думата комисията. Желая ли комисията думата по Майот? Благодаря ви много. Да, комисията а, предложи настоящето предложение, тъй като Европейския съюз взе решение Майот да се превърне в най-отдалечен регион на Европейския съюз с начална дата 1 януари 2014 година. Това решение вече е взето и Франция след това ни изпрати документ със своето становище по условията, които биха затруднили Майот тяхното изпълнение. Комисията разгледа документа, анализира положението в Майот и се стигна до заключението, че да, Майот не е готов да приеме законодателството в областта от на рибарството до 1 януари 2014 година. Затова комисията направи предложение за известни промени, за да може в крайна сметка Майот постепенно да успее да въведе законодателство, собственото си законодателство, общностното. На практика това предложение се основава на молбата на Франция, а също така и познаването на положението в Майот от страна на комисията. Основното е свързано с следните важни елементи в предложенията относно ОПОР – Обща политика в областта на рибарството. Регистриране на съдовете, етикетиране и условие за етикетирането. Също така имаме възможност и да предложим на някои промени, които според нас са необходими не защото Майот не може да отговори на изискванията на ОПОР, но по този начин комисията мисли, че ще се постигне до по-добра интеграция и затова се прави предложение за увеличаване на изключителната зона до 100 мили. Това е важно и по отношение на остров Мадейра. Така че след като сме приели за Мадейра подобно предложение, струва ни се, че е добре да го приемем и за Майот. В хода на реформата на общата политика в областта на рибарството, това е една е, изключителна зона за достъп от 100 мили, което вероятно ще бъде условие, в което може да се предостави и на други най-удалечени региони хубаво ще бъде да можем да обясним наистина добре положението на рибарството в Майот. Съвсем накратко ще го направя. Това е един вулканичен остров, който е заобиколен с коралов риф. И между рифовете и самия остров има лагуна, която е доста плитка. Рифа е доста отдалечен от крайбрежието, от острова. Това е една от е, най-големите лагуни от този вид в света, особено имайки предвид какъв е размера на острова. Та, в тази лагуна ресурсите, рибните ресурси са изключително чувствителни. Това са видове, които живеят в е, коралов риф и те са свръхексплуатирани е, местните хора традиционно е, е, ловят риба в тези води, но отвъд рифа има дълбоки води и изключително големи ресурси мигриращи риби. Флотилията на Майот основно се съставлява от три сегмента. Някои големи парагади за риба тон. Е, те плуват под френски флаг, а не с флага на Майот. И всъщност е, те действат в западния регион на Индийския океан, т.е. извън европейски териториални води. Другите са малките парагади между 9 и 10 метра дължина, малки, но изключително удобни за риболов. Те отново се занимават с риболов на риба меч, на риба тон, отвъд рифа. И има и трети сегмент, известни под името Ямаха кораба, кораби, защото имат мотор Ямаха. En casi todos los países de desarrollo se construye en vías de desarrollo. ФАО е всъщност сред лансиращите подобни кораби с изключително мощни двигатели. Те са доста опасни, между другото, не са стабилни, но са, е, с, действат с голям резултат в областта на риболова. Имат обаче ограничен капацитет за риболов. Освен това, те не са и много добре организирани като флотилия. Имам предвид е, този сегмент имат доста неясни места за разтоварване, трудно може да се проследява тяхната дейност и да се контролира. Освен това бих казал, че майот не е много развит. наскоро имаше преброяване на населението и отскоро се изграждат социални структури на острова. Има много нелегална иммиграция и много от тези малки риболовни съдове нямат е, конкретен собственик. Няколко семейства понякога притежават един кораб, така че това е сегмент от сектора, който много трудно може да бъде наблюдаван. Комисията е на мнение, че това всъщност е най-сложният сегмент, който би могъл да бъде включен в опор. Тези малки кораби с Ямаха мотори. Има и четвърти компонент на сегмента, а това са канутата. Малки съдове, обикновено издълбани от дърво, и с тях е, се лови риба за издържане на семействата. Те много рядко продават улова си. Може би и по улиците се продават съвсем недревно, но комисията е, в никакъв случай няма да го счита за е, търговски промишлен риболов, в никакъв случай по смисъла на опор. Може би в бъдеще може да се разглежда такава възможност, но не и а, по настоящем, защото по настоящем се обхващат само търговските риболовни кораби, докато при канутата става въпрос за един вид аматьорско, не, не, търговско, а, не търговска форма за риболов. Изключенията, които представя комисията по отношение на регистриране на флотилията, е всъщност насочено за така наречените Ямаха съдове. Предложението е, че в, в, постепенно ще се извърши тяхната регистрация съобразно правилата а, на Европейския съюз до 31 декември 2016 година. А междувременно, разбира се, трябва да се направи нужното, така че Франция да направи допълнителна регистрация, за да не се допуска незаконен, недеклариран и нерегулиран а, улов именно от тези съдове. Ще е необходимо да се предоставя информация относно корабособствениците, уловите, улова, така че да могат да се налагат поне минимални а, проверки в рамките на тази 100 милна зона. Майот е, изисква именно тези условия да бъдат спазени по отношение на включването в общата политика с цел е, защитаване е, древно-маломащабния риболов. Необходимо е Ямаха корабите да имат достъп до рибния ресурс. Е, също така големите Парагади, от други флотилия и тези на Майот ще ловят риба на едно и също място, където и корабите Ямаха ще осъществяват улов. Предложението е да имат ограничен достъп 25 милната зона. Това е едно дерогация по отношение на сегашните правила. Що се отнася до етикетирането? Комисията също предлага дерогация – но само за корабите Ямаха. Защото по-настоящем няма подходящи канали за търговия и не можем да сме сигурни, че ще се спазят всички изисквания за етикетиране, а и не сме сигурни, че по-настоящем това точно е необходимо. И в заключение, що се отнася до дерогациите за а, регламента за контрол – Комисията предлага тези няколко изключения само властите, където се срещат сериозни трудности. Декларациите на Лува, например, етикетирането на съоръженията за риболов. Според нас рибния отрасъл не е достатъчно развит, за да може да отговори на тези изисквания. Франция разработва системи и марки за мониторинг, така че да се спазят поне минималните изисквания и да се спазват основните правила а, относно улова около острова, особено, а, що се има предвид сегмента с корабите Ямаха Счита се, е, че това е сектор, който може да застрашава а, е, използването на мерки, свързани с недеклариран риболов. До 30 септември 2014 година Франция се очаква да представи конкретен план с предвидени мерки, за да може да се гарантира, че всички изисквания ще бъдат съответно изпълнени. Благодаря. Обригад, президент. Благодаря, господин председател. Европейската комисия ни представи доста подробно, изчерпателно изложение. Всъщност целта на предложението е да се променят в редица условия в сектора на риболова, така че да се позволи майот да се включи в законодателството в контекста на новата си категория, а именно най-отдалечен регион. От 2012 година Европейското законодателство в областта на опор ще трябва да бъде приведено в съответствие. Това означава, че ще трябва да бъдат променени много законодателни актове в светлината на конкретния характер на най-отдалечените региони. Техническите подробности на общата организация на пазара, които много скоро няма да се прилагат повече, целят да се запазят водните и рибните ресурси. Има и много други мерки, които са насочени към опазване на околната среда. Също така е необходимо да се приемат много технически мерки, за да може да бъде майот включен в законодателството на Европейския съюз. Тук има три важни съображения. Мисля, всичко мисля се спря на тях. Първо, следва да разглеждаме конкретните характеристики на майот. Майот не е економически развита територия. Там има много малки риболовни кораби и лодки, които са разпръснати по целия остров. Няма големи платформи, няма големи кораби, от които тези малки кораби и лодки да могат да оперират. Така че това е много важно да се отчита при приемането на законодателството. Нещо, за което комисията също спомена, е, че трябва да признаем, че морските екосистеми около Майота са много своеобразни. Тези екосистеми са изключително богати от една точка на биоразнообразието. Бяха споменати няколко неща, но, например, кораловия риф около острова който е природна граница на един по-плитък район, по-плитка територия, където а, виреят определени видове риба, за разлика от дълбоководната част, в която има други видове риби. Разбира се, на всяка цена трябва да бъде запазено това многообразие. И а, ако наистина искаме да имаме добро европейско законодателство за майото трябва да бъде насочено към опазване на тези уникални характеристики и биоразнообразието. Освен това, също един много важен момент, посочен и от комисията, трябва да взимаме решения. Трябва да мислим за нашите цели, а една от основните ни цели е да се запази да се запазят ресурсите и околната среда на острова и около него трябва да взимаме сложни решения, трябва да позволим по-широк достъп на традиционните лодки и да не допускаме толкова лесен достъп за големите флотили, например парагади, които идват към региона на Майот за риболов. Така че това са основните съображения, които според мен задължително трябва да се отчитат. Те бяха споменати в предложението на комисията, но все пак има още възможност допълнително да се адаптира законодателството към спецификата на майот. Трябва да гарантираме също така майот да има достатъчно време, за да може да се прилага на практика разпоредбата за регистриране на флотилите и да се прилагат разпоредбите за общата организация на пазара. Според мен е важно комисията да приеме нормата за 24-те мили в някои случаи, като в други случаи да приеме нормата за 100 мили в зависимост от конкретните условия. Също така разбираме, че природният резерват в Майот трябва да бъде запазен. Това е нещо уникално и заслужава да бъде запазено. Така че, когато мислим за възможните дерогация от предлаганото законодателство, природният резерват, природният парк трябва да бъде изключение. Там не трябва да се разрешава риболовна дейност. Т.е. този природен парк трябва задължително да бъде зона, в която е забранен да се извършва риболов. И трябва да се гарантира това, че съответната зона е защитена надлежно с минимум 24 мили от брега, като радиус на зоната, в която не се разрешава риболов. Т.е. трябва да мислим по-конкретно, а не да прилагаме едни и същи правила, без да отчитаме спецификата. За това бих искал да помоля комисията да отчете и да включи тези три съображения. Комисията правилно определи тези три въпроса, но смятам, че може да се засили в тази посока допълнително предложението на комисията. Нямам повече какво да добавя на този етап. Благодаря ви. Благодаря ви. Сега госпожа Фрага има думата. Да, благодаря ви. Господин председател, благодаря на комисията и на докладчика. А вчера се запознах с това предложение. Трябва да кажа, че бях доста изненадана, що се отнася до риболовния сектор в Майот и особено някои подсектори. Въпросът ми към комисията е следния дали държавите членки нямат задължения, що се отнася до отвъдморските им територии. Няма ли задължение за регистър на корабите, които оперират в този регион? За мен това е много изненадващо. Сега по въпроса за 100 мили. Това, което чухме тук от комисията е, че това е въведено, или това по-скоро се предлага, защото същото разстояние се прилага и в три неотдалечени региона, два испански и един португалски. Искам да задам въпрос за равнопоставеността при режима, който се прилага към тези най-отдалечени региони. Знаем, че са направени дерогации 100 мили се прилагат за Мадейра и за други региони и това е резултат от политическо съгласие, политическо споразумение. Това беше изцяло политическо решение, нямаше никаква научна основа за него, затова искам да знам дали в случая с Майот има някакви научни основания да се вземе това решение или просто се взима такова решение възоснова на това, че е било взето преди политическо решение за три други най региона. Няма да говоря в подробности, но наистина бих искала да разбера дали е обичайно за отвъдморска територия да става най-далечен регион и каква е позицията на Франция тук. И що се отнася до плановете за риболов в Индийския океан, това също означава, че трябва да спазваме изискванията за капацитет на риболов в Индийския океан. И тъй като не съм много добре запознат, искам да помоля комисия да каже какво увеличаване капацитет се предвижда. Госпожа Фрага, благодаря ви. Ако ми позволите, аз ще се изкажа от името на колегата Каде, който не можа да присъства на нашето застание. Днес той ме помоли да прочета следното. Това е от господин Кадек. От 1 януари 2013 година Майот става най-отдалечен регион на Европейския съюз в съответствие с член 344 на договор и това е нещо, което е много добро за Майот. Бих иска да подчертая, че е необходимо да се отчете спецификата на този остров, също така неблагоприятните климатични условия и също така, що се отнася до риболова, от 2014 година Майота ще може да прилага постиженията на правото на Европейския съюз. И ще има време за адаптиране, както обикновено. Мисля, че в конкретния случай обаче трябва да се направят някои изключения за майот и да се предостави повече време, например, в сферата на етикетирането, тъй като пазарът на майота е разпокъсан и същото вече и за флотата, защото има кораби, които, както беше установено, не са снабдени с необходимото оборудване за гарантирана безопасност. Освен това трябва да се отчитат съображенията за опазване на острова, но също така и за економиката. Член 344а предвижда буферна зона около Майот с, с забранен или ограничен риболов и по този начин традиционните рибари от майот ще могат да бъдат защитени и това трябва да бъде обикновена законодателна процедура, както предлага Европейската комисия. Но трябва да обмислим правното основание, трябва да имаме необходимото правно основание, което позволява да се изпълняват нормите на европейското право. Този е най-отличен регион. Благодаря. Сега дам думата на комисията отговори на поставените въпроси. Бяха зададени въпроси за капацитета и за буферната зона 24 и 100 мили. Ще започна с третия въпрос. Той беше зададен на госпожа Фрага за задълженията на отвъдморските територии, те не са длъжни да спазват европейското законодателство. Понякога това случва на практика, но те не са длъжни да го правят. Що се отнася до е, решението за буферната зона имаме научен доклад имаме и научни и политически аргументи предвид. Също така, разбира се, трябва да отчитаме и съществуващото вече положение. Тъй като има ограничения за достъпите в момента са в сила от 1 януари 2014 ще започне да се прилага предлаган законодателство, но то не променя съществуващото положение. Освен това, да, наистина, вярно е, че има е, региони, където концентрацията на рибата тон и други подобни видове е много голяма. Това е доста необичайен регион за риболова, тъй като има много голяма концентрация на риболовни кораби, а екосистемите са много крехки, затова трябва да се ограничи достъпа на кораби отвън с голям капацитет за риболов. По този начин ще бъдат запазени ресурсите около остров Майот. И освен това, В преамбюла има обосновка и това е дословно копиране на това, което вече е предложено за Канарските острови и за други региони, като Матейра, например. Освен това, вече е съгласуван план за развитието, свързан с риболова на рибата Тон в Индийския океан. Още през 2005 година беше предложена или внесена резолюция, за да се замрази капацитетът на риболов в Индийския океан. Тогава имаше значителна загриженост, изразена от държавите на в, в, в чието акватории се намират значителни запаси. И тогава беше прията резолюция, в която се предлагаше капацитетът на флотите да бъде замразен на нивото на определена година. За съжаление, в момента не си спомням точно коя беше референтната година, но след, след това започнаха да се позволяват дерогации и това означаваше, че развиващите се страни, най-вече малките острови, можеха да увеличат своята флота, за да могат те да се развиват. Но за целта те трябваше да внесат план за развитие, в Комисията по рибатон индийски, в Индийския океан. В случая с Майота Франция от името на Майот внесе през 2011 година окончателния план за развитието. Комисията по тон в Индийския океан не възрази срещу това, нито имаше възражение от Европейския съюз, така че Европейската комисия сметна, че по принцип бихме могли да съгласим с увеличаването на флотата на остров Майот. Тоест, съгласни сме да се увеличи капацитет, така както се предвижда в плана за развитие. Корабите за улов на рибатон – обикновено имат огромен капацитет, несъразмерен с капацитета на кораби, предназначени за улов на други видове. Ние смятаме, че е необходимо да се осигури по-голяма последователност на позицията на Европейския съюз с позицията на Комисията за рибатон в Индийския океан, т.е. да не се увеличава капацитета на, на корабите за улов на рибатон пет най-големите кораба са над 18 метра дълги и те плават под флага на Майот. А плановете за развитие предвиждат 6 такива кораба. Комисията смята, че 20% от увеличение не е съвместимо с позицията на Европейския съюз спрямо Индийския океан. Увеличаването е много голямо, особено що се отнася до парагадите и общия капацитет на тези риболовни кораби като цяло е по-нисък. Така че Европейската комисия смята, че би било добре секторът да се развива. al desarrollo económico защото риболовният сектор е основният, който ще допринася за развитието на острова. И освен това, планът за развитие има горна граница. Не става дума за увеличаване на капацитета, а само за засилване, консолидиране на сегашния капацитет. По-скоро акцентът се поставя върху по-голямата безопасност на корабите и на лодките. Председателят, госпожо Фрага, имате думата, заповядайте. Аз зададох въпроса за стоте мили. Тази зона не е ли за защита на биологичните видове? Но тък също говорим за биологични видове, които непрекъснато се местят в океана и това трябва да се отчете. Госпожо Ферейра. Господин Ферейра, извинете. Зоните които се определят, имат за цел защита на ресурсите, но също така и а, предимство, даване на предимство на местната флота. Тази двойна цел именно се търси с тази дерогация. И според мен целите на дерогацията ще се постигнат по-бързо и по-добре, ако, и тук това не е нещо ново, вече сме го защитавали и при Асорските острови, и при Мадейра. Та, вместо по-добре ще се защитават около 100 мили да а, се избере дистанция, която да отговаря по-добре на ресурсите, които ще защитаваме. Както и за Сорските острови, така и за Мадейра, както и в случая с Майот, има важни ресурси, които трябва да се опазят, имайки предвид тяхната стойност директната им стойност или значимостта на тези видове за местната флота. А, и тези ресурси се намират отвъд зоната 100 мили. Така че, мисля, че ще е добре тази зона да я напаснем да съответства на а, границите на природния парк Майот защото границите на този парк са определени именно за да се защитят природните ресурси. Мисля, че тази зона трябва да отговаря на границите на природния парк. И още нещо, което пропуснах в моята интервенция. Разбира се, ние сме изправени пред една адаптация на законодателството. А, и тук трябва да вземем предвид специфичната ситуация на един крайно отдалечен район. Може да има дерогации, като се има предвид спецификата на този район. Но без да подлагаме под съмнение правното основание, което беше решено от комисията член 42 и 164, трябва да включим член, който засяга крайно отдалечените райони. Не става въпрос да заменим казаното, а просто да се добави член 349 за крайно отдалечените райони, защото сме в една фаза на одобрение на дерогация и адаптиране, прилагане на европейското законодателство към крайно далечен район. И за да оправдаем нашето решение, трябва да включим члена за крайно далечените райони, като запазим предложението на комисията. Просто да добавим този член, не да сменяме другите изброени. Комисията. Вие познавате позицията на комисията по член 349 но искам да кажа, че този член предвижда някои изключения по договора, особено в подобни случаи. И например, когато разглеждаме другите крайно далечени райони, те, въпреки че са подчинени на специфични условия за отдалеченост, влизат в някаква система все пак. Така че ако Майот иска някаква каква е дерогация, то ще бъде в рамките на тази ситуация, на тази ем, пакет за крайно отдалечените райони. Но в случая това, което ние предлагаме е да има дерогации, то временна, заради отдалечеността и развитието на острова. Именно за това не прибегнахме до член 349. Той не е адекватен тук. Вижте, ще спрем до тук. Вярно е, че комисията отказва да добави 349 член без нужните аргументи. Поне аз така го толковам. Няма, няма нужда да влизаме в повече дебати. Сега нека да стигнем до точка 10 от дневният ред. Bueno, 10 que es el 11, perdón. Всъщност това ще бъде точка 11. Sí. Que es el cambio de punto de vista con la comisión en relación а именно размяна на мнение с представител на комисията относно предприятите действия спрямо Исландия и Фареорските острови. Мисля, че няма кой знае каква нужда от обяснение. Знаете, че комисията прие е, комисарят да дойде да ни обясни ситуацията, но пък това съвпада с съвета и комисаря не е тук. Но искахме все пак да запазим размената на становища и се надяваме комисията, някой от комисията да ни обясни тази ситуация, защото това е тема, която ни тревожи. Давам думата на представителя на комисията. Благодаря, че давате възможност на комисията да ви информирам за последните събития по тази тема. Много сложна тема. Ще разделя моята презентация на три части. Първата част относно историята. Какво се случи до тук? Как стигнахме до такива мерки спрямо Ферерските острови? Второ, докъде стигнаха консултациите с тях и какви са перспективите? и а, е, арбитража, който стартира скоро, като си има предвид конфликта, пред който сме изправени с, е, с острови. Нека да започна с предисторията. Ще ви напомня, че запасите от херинга в е, Атлантическо-скандинавската част са най-големите в света. Един милион тона – на година. И много качествена херинга. Това са големи риби с голямо съдържание на мазнина, с голям размер и съответно имат много голяма търговска стоеност. Тези запаси от херинга се управляват чрез споразумения от петте крайбрежни държави – тези държави се консултират помежду си и се споразумяват за мерките за управление за следващата година. Всичко това в рамките на едно споразумение, което беше прието през 2005 година. През 2007 година беше прието последното споразумение и имаше еволюция. Но според това споразумение се предвижда схема за ограничение на улова и също разпределение на ОДО. Ферорските острови получават след това разпределение 5,16% от ОДОто. През октомври 2011 Ферорските острови обявиха че не са удовлетворени от тяхната част. И а, и искаха допълнителни дискусии. На този етап никой нямаше нищо против. Започнахме дискусиите. Реши се да има нова научна оценка. Поиска се от Международния съвет за експлуатиране на морето да направи такава оценка. Поискахме становище за разпределението на херингата, за да има подобно разпределение. В този момент, това беше 2011, напомням, Фериорските острови приеха да продължат с процента 5,16, който имаха до тогава. През октомври 2012, когато започнахме да дискутираме мерките за 2013, Феровските острови напомниха, че не са удовлетворени от тези 5,16% и напомниха, че искат да се промени а, квотата им. Но не представиха никакви аргументи. Те не ни предложиха нищо. Просто казаха, ние не сме удовлетворени от тези проценти, искаме нещо повече. Консултациите продължиха до януари 2013. През януари 2013 година се оказа невъзможно да постигнем споразумение с Ферерските острови за разпределението на ОДО. Те искаха непременно да увеличат ОДО, Одото. И, и ние трябваше обаче спешно да подпишем споразумение, като ги оставихме тях на страни. И тези 5,16% останаха извън разпределението. Те си се полагат на Ферарските острови. И през март 2013 Фарарските острови обявиха едностранно решението си да установят квота от 17% от ОДО, препоръчен ОДО за 2013. Тоест, увеличение с на три пъти на квотата. Ситуацията е много деликатна защото още миналата година усетихме намаляване на запасите. А тази година споразумението между останалите четири държави реши, че трябва да има намаление с 30% на възможностите за риболов, заради намаляването на запасите. В такъв един контекст, където всички останали страни, участващи в споразумението, намаляват ОДО такова желание да увеличат три пъти квотата си е безотговорно и нелогично. След като се опитахме да убедим Феролските острови, че е невъзможно да искат такова увеличение, комисията води с тях многобройни преговори на всякакви нива. Тези преговори се провалиха, няма никакъв резултат и комисията реши да използва правомощията, които и се полагат по регламент 1026 от 2012. И тук минавам към втората част – от моето изказване. Та по този регламент 1026 от 2012 ние уведомихме Ферорските острови, че ги считаме като държава, към която се прилагат търговските мерки. Дадохме им един месец да отговорят. И в това уведомление комисията даде всички аргументи, според е, които Ферорските острови води, водят една политика на неотговорен, безотговорен риболов. Ферорските острови не отговориха удовлетворително и затова комисията започна процедура по приемане на мерките и те бяха прияти на 28 август. Бяха публикувани в официален вестник на 21 и влязоха в сила на 28 август. Какво представляват тези мерки? Забрана за влизане в общностната територия на Европейския съюз на херинга, за внасяне на херинга от Ферорските острови. Същото въжи и за скумрията. Факта, че се включи скумрията в това забранение е, че а, скумрията е прилов от лова на херинга. Така че ако искаме мярката да има наистина ефект, трябваше да добавим и скумрията. Иначе Феройските острови можеха да се възползват, да си водят своя незаконен риболов, да си ловят херингата и скумрията заедно и скумрията да я продават на нас. За това забранихме, едновременно с това забранихме достъпа на кораби до европейските пристанища, ако са евентуално има съмнение, че са ловили а, херинга в а, територията на Феройските острови и, и кораби, а, които са ловили а, скумрия, а също и кораби, които пренасят а, скумрия и херинга, идващи от Феройските острови. Това са много тежки мерки, Получихме информация, според която вече ефектът е на лице. Има много кораби, които се тревожат, защото те не пренасят само херинга и а, А, това са кораби, които пренасят огромни количества риба, да пренасят също и плодове и други типове стоки. И за тези кораби, ако те пренасят в трибовете си Херинга и Скумрия не могат от Феройските острови не могат да влязат в, европейско, в пристанище на Европейската общност, това ще ги накара два пъти да помислят преди да приемат пратки от Херинга и Скумрия. И за това сметнахме, че това би могло да убеди Феройските острови да приемат нашето предложение и да, да се примирят с квотата. А сега ще ви говоря за а, последната част от а, моето. Комисията никога не не е отказвала преговорите. Ние сме готови да направим всичко, за да сключим споразумение с Херойските острови. За това ще поискаме ново заседание. Поискахме, извинявайте. То се състоя на 12-13 септември в Лондон. За съжаление, отново Феройските острови не проявиха никакво желание за преговори. При все това имаше малък напредък. Единственият напредък беше споразумение за изграждане на, на група, научна група, която ще определя за в бъдеще биогеографските елементи на които ще се базираме за бъдещето разпределение на квотите. Въз основа на това събрание Феройските острови приеха да има такава група и за 2014 година запазваме същото разпределение като за 2007, но до ново, до ново научно становище на групата. Това потвърждава, че Феройските острови не показват да има споразумение, а по-скоро се опитват да отлагат възможното решение. Ще добавя, че днес към днешна с пете крайбрежни държави заседават и продължават да се консултират за риболовните възможности а, за 2014. Нямам информация, защото заседанието им протича паралелно с това. Не мога да ви кажа дали има оптимизъм или трябва да сме песимистично настроени, но комисията определено е готова да направи нужните отстъпки и да стигне до някакъв компромис, за да се намери някакво решение защото да имаме такива търговски наказания не беше нещо, което се харесва особено на комисията. И относно арбитража на 28 август, точно деня в който излязоха търговските мерки в официален вестник, на 21 август, извинявайте, получихме уведомление от Дания, от името на Фиройските острови, че се приготвя арбитраж от Анекс 7 по морското право. В това уведомяване Фиройските острови искат а, съставянето на арбитражен съд. за да се признае, че Европейския съюз е нарушил член 6, параграф 3 извинявайте, член 63, параграф 3 от Конвенцията за морското право. И искат от комисията да престане да ги заплашва с мерки, които а, са несправедливи. Феройските мер... острови считат, че това са дискриминационни мерки, които имат за цел да наложат разпределение на квотите в полза на Европейския съюз и в ущърп на Феройските острови, което пък а, пречи на развитието на преговорите. Следва да се отбележи, че с този процес на арбитриране, който е стартиран от Феройските острови, е, идеята е не точно да се разреши проблема по същество, който съществува, именно разпределението на херинг. Целта на този арбитраж, искане за арбитраж, е да се избегнат мерките, които се прилагат. Мерки, които според тях са, оказват насилие насилствените им мерки. Комисията отговори на това уведомление от страна на Фаройските острови в рамките на уреченото време и мога да обясня какво се случи след този период за нотифициране. Нотификацията от Феройските острови гласи, че трябва да има член, представител на трибунара, арбитражния трибунал, който те да определят. Защото има такава разпоредба за назначаване на арбитър от всяка една от страните по спора. Франциско Лебекуня бе а, посочен от тяхна страна. Той е юрист от Чили с е, много голяма популярност. А Европейската комисия също предложи един много достоен е, юрист, Жерард Хафнер от Австрия. Следващия етап от процеса е следният. Ще има три арбитъра, които ще бъдат назначени, разбира се, след съгласие между двете страни. Комисията се консултира със съвета и съвета посочи редица имена и на първото заседание с Феройските острови вече е факт, но не се стигне до решение, защото консултациите още са в ход по този въпрос с цел създаване на трибунал арбитражен. Крайния срок за определене на състава е 60 дни обикновено след получаване на нотификацията, което ще изтече на 21 октомври. Ако страните до този момент не стигнат до съгласие относно избора на арбитражния съд, тогава ще се използва а, възможността съда морско право да се произнесе относно тримата останали членове на този трибунал. Освен това, бих искал да спомена факта, че когато комисията отговори на съответното уведомление, даде възможност е, да се стартира е, този процедура за арбитраж, защото ние не виждахме друга възможност. Когато Европейския съюз ратифицира е, акта морско право, на практика прие един конкретен начин за уреждане на споровете, а именно точно този процес, който в момента е в ход. И Именно това е уредено и в договора, задължителна форма на уреждане на спора. Ако една от страните а, обжалва относно създаването на такъв арбитражен трибунал, независимо от становището на другата страна, процедурата трябва да се осъществи. И ако комисията не прие този арбитраж и трибунал, нямаше как да бъде възможно, защото на практика друг ход не е предвиден в договора. И няма как да се защитава въпросния казус, освен ако не се избере именно такава процедура за арбитраж. Бих могъл да кажа, че е, решението е, арбитражното ще бъде задължително. След е, производство трябва да има арбитражно решение и не е ясно точно с какви препоръки ще излезе арбитражния състав. Но така или иначе той ще излезе с, ще се произнесе с решение, което трябва да бъде спазано от двете страни. Мисля, че мога да спра до тук. Искам само да подчертая факта, че ние все още се намираме на етап на а, а, попълване състава на арбитража и ще видим при а, по какъв начин ще се развие процес от тук нататък и с каква скорост, след което трибуналът трябва да изпълни своите правомощия разходите трябва да се поемат, е, разноските и разходите трябва да се поемат от двете страни, едната от които е Европейския съюз. Така че ние ще ви информираме както вас, така и съвета относно начина по който се развива този проблем. Благодаря. Председателя, благодаря. Нека сега да продължим с е, въпросите. Господин председателю, само искам да кажа, че наистина благодаря на комисията за този много изчерпателен начин на представяне на ситуацията. Сега, що се отнася до Исландия и Фариойските острови, дали става въпрос само за херингата, скандинавската херинга? Напълно са запознат с процедурата и комисията е предприела необходимите стъпки, разбира се, относно търговските мерки възоснова на доклада който прие парламента почти единогласно. Само шестима гласуваха против. Така че на ако не беше се случило това, 100% щяха да го подкрепят от депутатите. Но сега така за какво става дума, когато говорим за този арбитраж? Тук не става въпрос за проблема по същество, основния проблем. По-скоро са стъпките, които са предприяти от страна на комисията. Разбира се, комисията въвежда необходимите мерки, което знава, че не може да се експортира херинг и сафрит не знам дали комисията разбира за какви количества става въпрос, когато говорим за а, тези два вида. That, as... И когато а, говорим за а, този мярка, ясно изразена през месец юли, преди вакансията, лятната. Същите мерки разбирам, че трябва да се предприемат и по отношение на Исландия и на Фаройските острови, особено по отношение на в, ам, Исландия, когато става въпрос за свръхулов на скумрия. А когато се върнем обратно 2005 година, говорим и с, за Сафрида, освен това, и да, комисията присъстваше тогава, но се надявам, че е, не бива да стигаме до едно опростенческо мнение. Е, Фаройските Феройските острови изключително добре се борят. Те просто си откупуват време. Преди известно време се е, дискутира този въпрос в Лондон и е, се препоръча наистина да се получи допълнително научна информация, за да можем да укрепим аргументите си. може би друг е, комисар, друг парламент и състав ще работи по тази въпрос, но на практика ние какво правим? Ние в рибарското братство в Европейския съюз очевидно не можем да се справим. А Норвегия подходи наистина много отговорно по отношение на съвместна съвместната работа с Европейския съюз и спазването на споразуменията. Така че това са правните въпроси и арбитража наистина когато става въпрос за 5,16% 2012 година, сега 17%. Ами не става въпрос тук само единствено за това, а за мерките, които според мен Европейския съюз е предприел съвсем разумно в рамките на параметрите на правото, с което разполага. Имам предвид и международното морско право. Но много бих искал да чуя какво се случва в момента, защото ние пренебрегваме онова, което се случва в Люксембург. В момента протича този процес. Разбирам, че комисията вероятно ще предложи на феройските острови 11 или 20% скумрия, а на Исландия 11,9%. Русия също ще получи някакви проценти и от това обикновено е, ще стигне до 30%. Може би е, добрата новина е, че е, Международния съвет предлага 64% увеличение в ОДО на скумрията – и европейските съдове наистина действат е, безотговорно в този смисъл. Трябва да предприемем нещо, но е, в крайна сметка знаем каква е квотата, която трябва да се раздели между крайбрежните държави и каква ще бъде формулата за това разделяне. Но това няма да се случи. 55 555 или милион дори тон миналата година. С други думи, че над 450 хиляди над максимално устойчивия. По същия начин стоеше въпроса и с синята молва. Освен това, бих казал, че по-настоящем комисията се опитват да се споразумеят и с други държави, които зависят от напелагичен улов и скумрия основно. Но те също трябва да действат отговорно. През последните 12 месеца разбираме, че 35% от запасите, които са в исландски води, сега са се премесили в европейски. Ние не трябва да подкрепяме никакви споразумения на комисията. Ние говорим за съзаконодателство, което означава, че трябва да бъдем част от всички тези преговори. Аз се вълнувам изключително много, че днес какво правим? например, предишния председател на съвета, който по настоящем е в Люксембург, зададе различни въпроси в тази насока. А дали Европейската комисия представлява най-добрия интерес на Европейския съюз? Или просто им позволяваме а, умело да водят играта по преговорите за следващия период. Бих желал да чуя мнението на комисията, бих искал да има много подробна информация по най-основните аспекти. Какво се случва? Комисията узна... знае ли за тези сделки, които в момента се сключ... сключват? Например, в норвежката преса има много тревожни статии през последните дни. И наистина комисията би трябвало наистина да бъде пазител на нашите интереси. А какво се получава? Че всъщност Норвегия опазва пелагичните видове и скумрията в тези води. Обръщам се към комисията. Изключително съм разочарован от това положение. Никой през юли категорично не каза, сега започваме тези процеси. Това са а, търговски процеси, в рамките на една седмица нищо не се случва. И сега не можем да намерим дори комисаря, за да разговаряме с нея по тези въпроси. Разбирам, че този дебат е за 11-та точка, която значи действията, които са предприяти по отношение на Исландия и Фарьойските острови. А е, сега всъщност този въпрос не беше е, проучен достатъчно добре. Благодаря ви.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 av olika anledningar. En av de anledningarna är med all sannolikhet klimatförändringarna. Hör ni, är det ingen eng, svensk? No Swedish interpretation. There's no Swedish. Преводачите молят за извинение, но шведският не е предвиден като работен език. Добре, ще започна отново, каза госпожа Левен. Бих искала да благодаря на комисия за тази изключително изчерпателна информация. А наистина е много впечатляващо това, което чухме. Мисля, че това е един въпрос, който стои в целия свят. Става дума за мигриращи видове, за промените в климата и други теми, които засягат съответните видове. Това са проблеми, с които ще се занимавам в бъдеще. Но имам няколко въпроса. Ако правилно съм разбрала, четиристранното споразумение, което беше постигнато в началото на тази година, не включваше Фарерските острови и дали включваше Фарерските острови и също така целият общо пустим И също така, какво ще кажете за данните за въздействието на економиката на Фарерските острови след въведната забрана за улов на херинга и други свързани видове? чухме от комисията, че и други видове товари не могат да влязат в европейските пристанища. Затова могат да си представя, че Фарелските острови са доста неблагоприятно и сериозно засегнати от тази мярка. Така или иначе, ние знаем, че голяма част от приходите от износа на Фарерските острови се дължат на износа на риба. Искам да попитам комисия дали знае нещо за мащаба на въздействието до този момент. След това стои въпроса за Фарерските острови, които са завели дело срещу Европейския съюз и какви са механизмите за арбитражно решение на спора между Европейския съюз и Фаерорските острови. Не знам колко пъти това се случвало в миналото. Знам, че Фаерорските острови наистина са недоволни от това, че Европейският съюз не се е обърнал към ООН да потърси арбитраж. А предприема мерки, които фариорските острови разглеждат като враждебни спрямо тях. Така че въпросът ми е дали комисията някога обмислила? да разгледа този въпрос с други крайбрежни държави, защото проблемът не засяга само Европейския съюз. Но това е едно общо мнение на Фаровските острови, че единствено и само Европейския съюз е срещу квотите, но това не е вярно. Има и други държави, Норвегия, Исландия, които са срещу едно странното трикратно увеличаване от страна на Фаровските острови. Така че ако Европейският съюз заедно с други крайбрежни държави отнесе този въпрос до арбитражния съд, дали до вас стои като някакъв възможен вариант за комисията? Какво мислите за това? Абсолютно съм съгласна, че Фарерските острови са доста неустъпчиви при тези преговори. Независимо от това, смятам, че трябва да признаем, че разпределението на скумбрията и херингата може да се промени и че ние трябва да взимаме решение възоснова на научни доказателства. И ако данните за разпределението не са актуални, ние трябва да потърсим други данни да основаваме върху тях нашите решения, трябва да помислим като на рибата в географски аспект и във времето. Лично аз смятам, че тези запаси са споделени запаси, те трябва да бъдат управлявани по устойчив начин и всички страни трябва да поемат своята отговорност. На... Няма значение дали става дума за Европейския съюз, за Исландия или Фарерските острови, защото тези рибни запаси не са собственост на някаква държава. Никой не е зарибявал морето с цел да събира после тази риба. Това са природни ресурси. Също така, за всички нас, включително за Европейската комисия, беше изненадващо да научим, че има арбитражен съд, към който трябва да отнесем тези въпроси. Как това ще повлияе нашия нов регламент – за забраната на внос от страни, които извършват неустойчив риболов. Дали правилният начин ще бъде да се обърнем към ОНЕ или по-точно арбитражния съд там? Не е ли по-добре да използваме търговски санкции? Защото според мен арбитражният съд на ОНЕ казва, че трябва да бъдат изчерпани всички мерки за постигане на съгласие преди да се прилагат по-тежки търговски санкции. Така че това бяха моите въпроси. Благодаря ви, господин Дейвис. Благодаря, господин председател. Както и Патрик, аз не съм много ясна. Ясно дали говорим за Фарерските острови или за Фарерските острови и Исландия, но може би по-късно ще се върна към въпроса Исландия. Сега за Ферорските острови. Не е ясно това, което чухме от Европейската комисия. Да, Европейската комисия каза, че те не са предоставили нито веднъж никаква обосновка, защо искат по-голям дял от улова. Това наистина е абсолютно шокиращо. Е, ако тук имаме представител на Фарерските острови, не може той да каже, ами искаме повече. Е, може да чуем аргументи. Да, искаме повече, защото имаше условия на договорите, които не бяха справедливи спрямо нас и нататък. Искаме да разберем е, откъде идва проблема. И не знам дали комисията би могла да каже нещо, защото може би комисията знае защо изведнъж се появи това искане. И така, трябва да помислим за сегашно стоя на запасите, каква е промяната от 2007 година и какво е разпределението на херингата от 2007 до сега. Дали това се отчита? И сега за политическите измерения. Чухме за износ на херинга и скумбрия, че това е важна част на економиката на Фарерските острови. Но кой извършва този риболов? Е, малки лодчици или едно голямо търговско дружество, което използва траулери? И може би тези собственици на големи кораби изискват промени. И що се отнася до политическите аспекти, какво се чува от медиите на фаерорските? острови, какво се чува от политиците, от тези, които водят преговори от името на Фарерските острови. И сега за процеса в арбитражния съд. Кой плаща за това? Или има някакви блестящи юристи, но може би това струва твърде скъпо, струва повече, отколкото херингата. Просто искам да знам каква е позицията на отсрещната страна. Благодаря, госпожо Левин. Благодаря ви. Получихме информация, че по-голямата част от допълнителния риболов, на край Фарерските острови се извършва от едно нидерландско търговско дружество, така че едва ли парите отиват обратно в Европейски съюз, но може би комисията знае нещо повече за това. Да, благодаря ви. Дам думата на комисията. Благодаря ви. Първо искам да отговоря на въпросите, или по-скоро на въпроса на господин Галахър за това какво се случва с Кумбрията и какво прави комисията, що се отнася до Скумрията и Исландия. Е, сигурно си спомняте, че през април започнахме действия спрямо Исландия. Имаше ново правителство, което започна да работи от май и тогава Европейската комисия сметна, че това е подходящ момент – преди да се започна обсъждането с Исландия, да се изчака исландското правителство да промени своето отношение, що се днес до скумрията. Срещнахме се с министъра на Риболова през юни, много скоро след като започна работа новото правителство и искам да кажа най-деликатно, че нямаше никаква промяна в мнението от страна на Исландия обаче много ясно от исландска страна беше заявено, че че новите компетентни органи на Исландия са наясно с позицията на Европейската комисия. И Европейската комисия ще използва възможностите си да проследява какви търговски мерки ще предприемат държавите членки, ако няма промени страна на Исландия. Тоест Исландия е наясно, че могат да бъдат предприяти търговски мерки. От тогава сме били в контакт в Исландия, но тези контакти не успяха да ни убедят в добрата воля на Исландия, така че Европейската комисия започна процес на изготвяне на подготовка на съдебно дело и ще връчим уведомление на Исландия, в което ще се казва, че Исландия ще бъде сметната за страна, участваща в неустойчиви методи на риболов и ще подлежи на съответните търговски мерки. В момента комисията извършва консултации със своите служби обаче видяхме, че междувременно има сериозна промяна в ситуацията. С други думи, научните изследвания и завършени съвместно с Норвегия, Швеция и други скандинавски страни. В тези научни изследвания са участвали голям брой европейски учени и тези научни изследвания доказаха, че Запасите от скумрия са нараснали безпредседентно. И имаше специално заседание на научния технически комитет, както и на други органи, и беше отбелязано, че има показатели, че в резултат от извършените дейности и предприятите мерки от Европейския съюз, наистина запасите на скумбри значително, впечатляващо са се увеличили. Така че видяхме, че има сериозна промяна в ситуацията. Сега смятаме, че свръх улова, извършван от Исландия и Фарерските острови, беше неустойчив – това беше основният ни критерий, за да вземем решение за това, че тези, че дадена страна участва в неустойчив риболов, но научните данни опровергаха тази наша обосновка. Това бяха данните от 2013 година. За това комисия трябваше да потърси нови аргументи, за да основе своите действия спрямо тези страни. Това беше част от аргумента, разбира се. Промяната в ситуацията беше много важна. Ние получихме уникална възможност. Какво има предвид? А именно, че без някакви огромни жертви, без да намаляваме възможностите за риболов, нещо за което изобщо не се е говорило, имаме възможност да разрешим въпроса за разпределението ако улова е по-висок, е по-лесно да бъде разпределен улова. Също въжи и за рибните запаси. Това позволи на Европейската комисия да определи своите приоритети и да обмисли всички възможни мерки да се стигне до постигане на съгласие през 2014. И това включва и използването на търговски мерки, както и използването на други мерки. Така че, както виждате, има много различни фактори, но нещата започват да се изясняват. Госпожа Левен ми зададе много конкретни въпроси. Първият се отнася до факта дали многостранното споразумение – включва Ферорските острови? Отговорът е не. Споразумението не включваше Ферорските острови и тези консултации. те не са някакво задължително за изпълнение споразумение. Това е по-скоро договорено за един набор от принципи, към които ще се придържат страните, които участваха в преговорите. Не става дума за някакви задължителни за изпълнение мерки. Това е де-факто едно неформално споразумение между страните и Фарерските острови не са страна от това споразумение. Това, по което беше постигнато съгласие е, че по ОДУ за 2013 година частта която отговаря на дела на Фаровските острови, ще бъде заделена и ще бъде оставена страни и останалите страни ще получат всичко останало. Госпожа Льовин също така попита дали имаме информация за економическото въздействие върху Фаровските острови. Нямаме подобни данни. И не знам дали съвсем скоро ще можем да получим подобни данни, но предполагаме, че може би Фарорските острови ще извършат подобен анализ, но това зависи от тяхната стратегия за комуникация. Те могат да искат да сведат до минимум последиците, или дори е, те могат да кажат, а не, не, това изобщо няма никакво въздействие за нас. Или пък могат да раздухат е, последици, да кажат, ето, ние сме жертва на Европейския съюз, който е, е голят, а пък ние сме Давид. Не знаем точно как ще се развият нещата. И що се отнася до третия ви въпрос? Господин Дейвис зададе въпрос дали знаем как ще реагират Фарерските острови. До сега практически нищо не се появява в медиите. Но знаем, че общественото мнение е много негативно настроено и правителството изразява загриженост за евентуални търговски мерки. Госпожа Льовин говореше за необходимостта да бъдат изчерпани всички възможности за постигане на съгласие преди да се премине към търговски мерки. Комисията може да съгласи с този подход, обаче в тази конкретна ситуация, що се отнася до херингата, ситуацията не търпи отлагане. Става дума за рибни запаси, които вече са под максималния устойчив улов и нещата стават все по-зле, защото неизбежно е, че и тази година ще се извършва свръхулов. Научните съобщения потвърждават това, че намаляват рибните запаси, затова са необходими спешни мерки, а процесът за помиряване може да продължи с месеци, дори с години. Затова смятаме, че трябва незабавно да предприемем мерки за да прекратим този свръхулов и да може рибните запаси да се възстановят. И имаше мерки за възстановяване на рибните запаси, които бяха договорени от страните. И тези мерки, ако реално се прилагат, ще позволят много бързо да се възстановят рибните запаси. Е, госпожа Льовин също така спомена факта за това, че това, което е важно, е устойчивостта на запасите. Абсолютно сме съгласни с вас, за това търсим решение. Господин Дейвис попита дали има нова информация за разпределението на херингата или изкомрията. Нещо, което да подсказва, че повече запаси се разпределят посока Исландия или Фариорските острови. Това е което знаем, че има много повече скумбрия в водите на Исландия. И има достатъчно факти, има повече скумбрия там, затова трябва да признаем правото на тези страни да имат по-голям дял най-вече трябва да признаем правата на Исландия. До преди скоро Исландия Исландия не беше страна по споразумението, но отскоро тя е и за това трябва да има справедлив дял за Исландия. И що се отнася до херингата? на Фаерлорските острови едни и същи кораби извършват улова и на херинга, и на скумрия. И не става дума само за съдове, плаващи под флага на Фаерлорските острови. Има кораби и флоти, които са чертирани от правителството или дружествата на Фаровските острови. Някои от тях плават под китайски, перуански флаг, И тези кораби нямат нужда от уведомление до компетентни органи или нямат нужда изобщо да уведомяват когото е било, когато извършат риболов в водите на Фарелските острови. Така че нямаме достатъчно информация за това под какъв флаг плават корабите. Госпожа Льовен каза, че има кораби плаващи под флага на Нидерландия. Не вярвам в това, но може би е възможно, че някои от тези перуански или китайски кораби са подпомагани от капитали, идващи от някоя държава, членка на Европейския съюз, но не знам дали това наистина е така. Беше зададен въпрос, кой ще плати за това, но има перо в бюджета на общността за воден на съдебни процеси. Има бюджета за подобни спорове, тъй като се водят такива правни спорове. Мисля, че отговорих на всички въпроси. Благодаря ви. Да, господин Галгар, заповядайте. Радвам се, че зададохме въпроса за скумрията. Но не вярвам, че тактиката е да си казваме възможно най-малкото какво ще стане, питам, питам аз, какво ще стане, ако най-лошите ни очаквания се сбъднат? И И ако нещата не се подобрят. Вярно е, че мерките на Европейския съюз са помогнали, примерно, да увеличим запасите, но Какво ще стане, ако им дадем увеличаване на а, квотата? Държавата, за която говорим, е, е, е дебаркирала 2,5%, а сега иска 15%. Нема така ще процедираме и ще позволим на другите да се увеличат квотата. А, мисля, че формулата е много простичка. Ако има увеличаване в ОДО, за тези 550 тона, които се дават, те трябва да се разпределят така, както са били разпределени до сега. Ако има увеличение на запасите, примерно на 600 тона, 1000 тона, тогава всички трябва да се възползват. Но иначе не. Но да. Не може комисията да си промени становището след втората, третата седмица на юли и да изгражда тези мерки просто защото някой се държи безотговорно. Мисля, че не е нужно да убеждавам членовете на тази комисия. Но ние даваме на комисията инструментите, а, да, да наложи мерки, а тя ги използва само срещу Ферорските острови, а не срещу Исландия. Ми поведението е почти също. Това е обида за Европейския парламент. Ами, направете Исландия да, да влиза в тези мерки. Който не ги спазва отговорно поведение, трябва да си носи последиците. Ние трябва да сме сигурни какво ще е одото. Не можем да продължим така. Разбира се, че със сигурност има перуански и китайски а, кораби, но те са едни златотърсачи аз в морският аспект. Но не може, не може просто да ги направим легални такива, като им отстъпим европейски кораби, плаващи под европейски флаг. Трябва също е, мерките, които изграждаме и които ще включим за в бъдеще, да не, наруш... да не засегнат всички. Защото, а, вижте, засяга се а, различни видове тон, също риболова на някои видове тон, засяга се и сафрида, и а, други видове. И е съответно, единственото решение е да седнете на масата за преговори с тези държави, да намерите възможно най-бързо решение. Благодаря ви все пак. Muchas gracias. Creo que está el tema suficientemente. Благодаря. Край на дебата. И сега, тъй като сменихме точките в дневния ред, започнахме с някои точки, които всъщност са предвидени по-късно. Сега имаме точка, следващата точка, която трябва да разгледаме, е предвидена за 4,5. Но не може ли да започнем все пак по-рано? Не знам, да не би тези, които са предвидили да, да бъда тук за половина, дали ще дойда по-рано. Но нека, нека да започнем в 4 като компромис. Но пък ако преместим една точка по-рано, рискуваме другите да не, да не са тук, когато си на тяхната тема. Така че, моля да почнем в 4 часа и с Канарските острови и също така а, се качваме в друга зала, се преместваме. Този следобед PHS, PHS 750. Госпожа Левин. Полудневният ред малко съм изненадана за това, че презентацията на световните субсидии е само половин час. Мисля, че имаме нужда от много повече време за дискусия. Ще имаме ли такова? Вижте, това е предвидено от секретарията. Може би... Не знам. Не знам дали ще имаме достатъчно време. Альтернативата е да започнем от 3 часа с някоя точка. Аз нямам нищо против. Мисля, че за Тайланд ще идват хора, които не са от представителите на парламента и те знаят, че ще почнем след 4.30. Не вярвам, че ще дойдат тук по-рано. А мисля, че и доклада на госпожа Лювин по същия начин. За инвазивните видове също. Искаме тематичните ни раздел да бъде преди 4.30, но ще бъде много трудно. Затова ще се опитаме да почнем по-рано, към 4, но не мисля, че можем да направим нещо повече. Благодаря.